Ladies and gentlemen, I apologize for that. It's a delight to be here. I am... Дами и господа, извинявам се, че закъсняхме. За мен е удоволствие да съм сред вас днес. Ще има няколко промени в дневния ред. По точка трета ще получим актуална информация относно директивата. Точка четвърта диалог с комисията относно първи интегриран доклад за изпълнението на политиката на Европейския съюз за стандартизацията се отлага. Точка 6. Законодателен контрол ще разгледаме като последна точка утре след обяд в 16.40. There were no more chairs няма други съобщения на председателя. Освен ако някой не желая да се присъедини към мен в бара на членовете на парламента за попитие към 7 часа след заседанието. Поканата се отнася за всички. Сега нека да получим актуалната информация за тристранната среща. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем а, кратка. Първата тристранна среща започна в четвъртък в сградата на съвета. Тогава изчистихме някои технически аспекти, като например документа от четири колонки, който беше основата за преговорите. Занимахме се с графика, с а, някои политически теми. И трите институции са на различно мнение, най-вече по отношение на широко разпространените нарушения на европейското законодателство. По член четвърти също има много спорове. Относно надзорните органи, техните функции и начина им на действие, има някои опасения, че по този начин могат да бъдат обхванати и синдикатите. Тези теми ще бъдат разгледани на следващата тристранна среща, която ще се проведе в Страсбург. Бих искала да ви уведомя, че парламента се споразумя с съвета за преструктурирането на текста. Ще трябва да започнем техническите аспекти, да работим по тях, без значение какви са политическите приоритети на парламента. Та на техническо равнище доста сложен е текста, но и трите институции се съгласиха да се опитат да приключат досието по време на Малтийското председателство. Благодаря на всички докладчици в Сянка за конструктивната работа. Работата ни продължава. Thank you very much, Olga. Благодаря, Олга. Следващата точка от дневния ред е Мария Грапини и нейния доклад. Тя обаче не е тук. А, -а преместила се, сменила се мястото до Никола Данте. Добре, следващата точка от дневния ред е нова европейска програма за умения докладчик постановище Мария Грапини, като колегата Данти ще представи доклада. Благодаря, госпожо председател. Мария Грапини не може да присъства на днешното заседание, за което се извинява. Тя ме помоли да изчета нейното изказване. Най-напред бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги, които внесоха изменения. Каква е целта на настоящото предложение? Неговата цел е да направи така, че всеки европейски гражданин да може още от най-ранна възраст да се здобие с съответните умения, за да се увеличи потенциал на човешкия капитал в Европа. Бяха внесени 47 изменения, като основно чрез тях акцента се поставя на следното премахване на всички административни пречки, които не позволяват да се постигнат целите в областта на мобилността, признаването на квалификациите или пък социалното измерение. Европейските граждани трябва да могат да получат умения от най-високо ниво, за да може да се справим с проблемите с безработицата и за да бъдем конкурентоспособни и да напреднем по отношение на новаторството. На следващо място, следващия аспект, който се очертава от внесените изменения, е следния. Трябва да се отговори на нуждите на трудовия пазар – бе направено следното предложение. Европейската комисия да може да разгледа възможностите за обучение, като излезе с евентуални предложения за корекции, като същевременно не превишава правомощията си в областта на техническите аспекти на предложението. Относно технологичните умения, важно е с тях да се здобият европейските граждани още от най-ранна детска възраст. Европейската комисия може да направи необходимото по отношение на цифровите умения и това за хората от всички възрасти. На 11 май ще гласуваме в комисията. В заключение благодарен докладчиците в Сянка и на секретарията за тяхната работа. Ева Мейде от НП. Благодаря ти, Вики, и добре дошла отново в Брюксел. Бих искала да благодаря на всички колеги за работата им, както и за внесените изменения. Определено от внесените изменения става явно, че са необходими умения, за да може да отбележим напредък и за да завършим вътрешния пазар на Европейския съюз. До тук работихме изключително добре с всички колеги. А това е важно, защото образованието също трябва да бъде част от тези области, които трябва да се разглеждат на над национално равнище и надпартийно такова. Това включва не само нашата работа тук, в нашата институция, но включва също така сътрудничество с индустрията на регионално и национално равнище. Бих искала да благодаря на всички колеги, които споделят моето мнение и желанието да включим образованието и уменията в областта на вътрешния пазар в текста. Измененията, които внесохме, имат за цел да се определят приоритети и да се засилят онези аспекти, свързани с а, ам, придаването на цифрови умения на хората от всички възрасти, осигуряването на обучение по съответните умения още от най-ранна детска възраст, както и съответните умения за трансграничната мобилност, обучение за учителите и адаптирането на системата за квалификация. Знае, че много колеги в тази зала, когато чуят а, за някоя тема, която е свързана с образове, образованието, те а, се отвръщат и казват, а не, това е в ресора на държавите членки. Трябва да разберем обаче, че когато говорим за социална Европа, за Европа, която да бъде конкурентоспособна на световната сцена, се нуждаем от опитни професионалисти. Необходимо е учителите, обучителите да бъдат квалифицирани, защото ако не са такива, в дългосрочен план, че дори в краткосрочен план, ние няма да сме успешни като континент. Затова бих искала отново да благодаря на всеки един, който даде своя принос за доклада. Не трябва да гледаме на тази тема като на тема, която е в правомощията само на държавите членки. Необходимо е да окажем съответния натиск върху държавите ни членки и върху останалите заинтересовани страни, за да се заемат по-сериозно с проблема и да работим в сътрудничество и с тях. Благодаря. Благодаря. Добре. Дошъл Бон, ти си нов в комисията. Заповядай. Първо, благодаря е, е, и е, от името на докладчета трябва да кажа, че ние най-сърдечно благодарим на госпожа Грапини и на всички докладчици в Сянка за свършената работа. Е, ние сме направили няколко изменения, е, свързани с централизацията и европеизацията на е, някои задачи и норми. И трябва да сме наясно, че наистина образованието е правомощен на държавите членки, но недостатъците, които разкриваме, може да се коригират само по принципа на субсидиарност. Значи те са формирани национално и регионално и следователно не е добре, ако ако водим една централизирана европейска политика в това отношение – защото едно, една конкуренция между различните образователни системи е действал съживяващо и създава повече гъвкавост при вземане на решения, свързани с образованието. И е, ако тези е, неща не се нормират е, и спускат от централно равнище, от централно европейско равнище, това може да бъде постигнато. Ние можем да подорим състояние на нещата, разбира се, и с по някои и чрез европейски програми и за обмет на ученици, на студенти това обаче, е, ето защо трябва да има една система за взаимно признаване на е, различните е, степени. Е, и е, това, ако искаме, разбира се, нашите студенти, е, млади хора с съответната степен на образование да могат да се движат свободно из Европа и да намерят заетост. Тези неща могат да се подобрят на европейско равнище. Е, разбира се, ако искаме да помогнем на малките и средни предприятия, е, тук чрез опита си да е, въведем е, пълна хармонизация е, в Европа не би помогнала на малките и средни предприятия и е иллюзия, че можем да постигнем нещо по този начин, защото тези предприятия отменно са национални, регионални и е, Например, е, не можем да говорим за е, общи, е, общо валидни понятия, като обща цифрова компетентност, точно защото има сериозни различия между отделните фирмите, които са базирани в различни държави и региони. Благодаря. Някой от Алде има ли е, в залата или от зелените? Някой от името на Гой да иска е, да вземе отношение по уменията. Е, други желаящи да вземат отношение има ли? Няма. Тогава Мортън Локър. Благодаря, ще говоря датски. Както споменах е, миналия път, това е важна е, точка от нашата програма, свързана с способността и е, способността ни да се обновяваме. Разбира се, е, натъкваме се на недостатъци в образованието. Така че в нашите предложения ние засягаме няколко приоритета. Първо, държавите членки трябва да определят е, програмата си, е, за да, е, защото много от проблемите могат по-добре да се решат в държавите членки и да се постигне по-добро, така да се по-добър ефект да има всичко това, когато става дума за признаване на умение трябва да можем да създадем възможност е, да, да развием възможностите, които ни предлага цифровата економика. И трето, образованието трябва да почива върху е, е, водачество, предприемачество, социални умения, програмиране и теоретични е, знания. Тези теоретични знания трябва да е, се развиват паралелно с практическите умения. Благодаря. Други желаящи да вземат отношение има ли? Няма. Добре тогава можем да минем нататък, като отбележим, че следващото гласуване ще бъде на 11 май по този, това досие. Сега минаваме на темата трансгранично е, предаване на, на пратки, колетни пратки. Докладчета има думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Първо да благодаря на колегите за предложените изменения. Това ознава, означава, че има активен обмен на мнение между е, закладчите в Сянка и е, този обмен беше особено конструктивен, което е радващо. Е, днес ще е, водим дискусия по тези изменения, без обаче това да доведе до непременно до компромис. Темата е сложна, е, самия, самото естество на, на, на тези на тази услуга е сложно и е трудно да се намери решение, което да удовлетворява всички. Едно е ясно, че решението трябва, решение трябва да се намери, тъй като сегашната е, положение наистина е пречи на развитието на вътрешния е, цифров пазар. Е, е, има много интересни конструктивни предложения е, по, във връзка с е, е, административните такси е, и е, други. Ето защо, според мен, трябва да настояваме окончателния вариант на текста да запази всички елементи, които ще дадат възможност да на този правен текст има добавена стойност за потребителите, да има смисъл за потребителите. Е, операторите на е, почтенските услуги и всички заинтересовани страни трябва да видят ползата от него. Аз е, с удоволствие очаквам вашите предложения и аргументация на предложените изменения. Благодаря, председателя. Антонио Лопес го няма. Съжалявам, госпожо председател. Благодаря на докладчик е, за отличната работа докладчите, и нашия докладчик в Сянка. Е, наистина изненадени сме от е, бързите е, скоростта, с която се придвижихте от Времето кралство. Е, Радвам се, че мога да говоря от името на Глачка в сянка на този етап. Като целта е да се вземат преди редица съображения. Според мен член 6 от смесва, в член 6 се смесват различни понятия. От една страна е, имаме директивата, която дава правната рамка за е, за е, достъп до пазара, но е, това не се отнася до е, е, е пакетни пратки за предприятия, е, които до сега са се занимавали с това. Така че аз съм малко скептично настроен по отношение на планираното право на националните регулатори да определят цената при окончателната такса. Е, Зная, че има редица колеги, които гледат положително на това. Е, целта обаче е ясна за всички да имаме един по-справедлив пазар е, на този, за този вид услуги ето защо а, мисля, че имаме достатъчни правомощия. До, всеки, във всеки случай аз лично а, поставям под въпрос шести член. В а, пети а, член става дума за м, проверка за а, скоростта на предаване. Цените в различни държави членки са много а, различни. А, е, има големи разминавания и в е, е, разходите, събестоеността на тази услуга. Това е проблем, който в крайна сметка е свързан и с скоростта на, на, на предаване смятам, че от европейско равнище трябва да намерим и да развием по-добри стимули за по-добро функциониране на тази система. И е, трябва да посочим е, злоупотреби с е, ценообразуването конкретно, а не да поставяме под един общ знаменател всички оператори, предлагащи тази услуга. Дали Европейския съюз обаче има правомощия върху търговската тайна за това е също е, под въпрос за мен. И затова се надявам, госпожо председател, че заедно с докладчика и докладчите в Сянка е, да стигнем до един е, добър компромис в е, това отношение. Обеден съм, че ще го постигнем. Благодаря. Както казах, така темпа, с който се развиват дебатите за днес след обед, се променя поради това, че изместихме за по-назад някои, някои точки. От бих искала да прочета послание от наша колега е, във връзка с е, темата. Е, тя не настоява те, почтенските услуги да са по-достъпни, без това да доведе до повече бюрокрация. освен това да се задължават операторите да предоставят информация на обществеността. универсалните на услуги трябва да е, предоставят е, достъпни услуги според директивата за е, услугите. Иска се по-добро регулиране, но защо не се прави усилие това да се постигне на практика? Защо не се възползваме и не използваме по-добре съществуващото законодателство в това отношение? Дори е, проучването на Европейската комисия показва, че 5 до 10% е, от е, случаите отговарят на, на, на, е, не, не отговарят на изискванията. Това не оправдава непременно създаването на ново законодателство би трябвало да искаме от частните доставчици да предоставят услугите си на допустими услуги, без да се накърнява свободата на конкуренция в е, шести параграф се казва, че решаващо, от решаващо значение да се спазва при всички обстоятелства е, закона за конкуренцията на Европейския съюз. Допълнение е, са направени някои, тя прави измерения за корекция на някои непропорционални мерки според нея например 173, 174, 184 тези изменения е, според нея е, сме в процес на, на, на постигане на компромис и е, бих искал да е, се вземат предвид всички е, съображения, направ... изказани от колегите, особено по член 5 и 6 от проекта Компромисите. Това Мъртв Благодаря, госпожо председател. Понякога човек остава с усещането, че има предложение на Европейската комисия и че най добре е това предложение цяло да се отхвърли. В случая става дума именно за това. Коментарите от ЕКР, както и от ЕНП, ясно показват, че това не съответства в голяма степен на, на доброто нормотворчество. Събира се информация, понякога доста чувствителна, тя се е предоставя на комисията с надеждата, че Европейската комисия ще постигне някакъв добър резултат. Що се отнася до колетните пратки, които се изпращат през граница но има доста бюрокрация, доста неефикасност по определението на целта. Имаме надзор на пазара. Има органи национално равнище за надзор на пазара. И ако те допуснат пазара да излезе извън контрол, тогава е напълно нормално Европейската комисия да се обърне към съответната държава членка и да й каже, Вижте, нещата излизат извън контрол. Защо не предприемат вашите контролни органи и нужните мерки? Така че тук няма възражения да има едно предложение, което да определя прагове, например цената на доставката и се сравнят тези цени в страната, от която тръгва пратката, която а, пристига пратката, например, ако има разлика от 50% в а, цените, а, да се сложи такъв а, прак и да се каже, че от а, този момент нататък ще се я прилагат контролни мерки и ако държавата членка не предприеме мерки, ще се заведе процедура за неизпълнение. Няма да има тази автоматична бюрокрация която да се прилага и по отношение на онези, които не налагат прекомерно високи е, цени за доставките на колетни пратки. Така че, доколкото разбирам, е, ще има нови предложения за компромисни изменения, но те пристигнаха само час преди днешното заседание. Така че или трябва значително да се промени текста, да се промени член 6, член 5, така както поискаха и други, и да се стигне до един инструмент, който да не съдържа прекалено много изисквания, иначе ще има прекомерна бюрокрация. Така че изборът е или да гласуваме против цялия доклад, не винаги, когато комисията ни представя някакъв проект, той трябва да служи за основа, върху която да вземаме решения. Благодаря. Има ли някой друг, който би искал да се изкаже по този въпрос? Дали докладчикът би желал да каже нещо? Благодаря на всички за вашия принос. Що се е, отнася до казаното от господин Шваб, ние търсим компромис, който да е приемлив за всички, като същевременно спазим основната цел, а именно да се поставят потребителите в максимално изгодна позиция. Относно казаното от Аналин, и притесненията за конфиденциалния характер на информацията. Тя е гарантирана в доста от членовете и ще бъдат положени всички усилия да се запази конфиденциалния характер на информацията, която предоставят дружествата. На колегата Йонг мога да кажа, че това е пазар, който е свързан с доста несигурност, с много неизвестни има доста жалби, които постъпват от различни заинтересовани страни относно реалната ефикасност. Ние ще имаме нов обмен на информация между докладчиците в сянка и се надявам да достигнем до конструктивен резултат. Благодаря. Благодаря. if not, they start. So I'm sorry, I'm... Съжалявам. Ние доста бързо вървим, защото сме много сбити в разискванията днес, въпреки че въпросите са много важни, но ние сме много, много сбити в изказванията си. Преминаваме към следващата точка, а именно функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно. Денис Деонг е докладчик. Очакваме докладчиците в сянка. Давам думата веднага на Денис, за да ни запознае с компромисните изменения. По този доклад, по който работиш вече три години. Да, благодаря ти, Вики. Мога да те уверя, че въпреки, че Въпросът възникна преди доста години изготвянето на доклада. За щастие не ми отне чак толкова време. Ние имахме много добро заседание с докладчиците в сянка, за да обсъдим компромисните изменения. И ми се струва, че вече се оформя общо разбиране. Последният вариант на компромисните изменения – предизвикаха някои писмени бележки от страна на докладчите в сянка от НП, социалистите и демократите, зелените и екара, които са много полезни в доста отношения. Не съм убеден дали трябва да навлизаме в много детайли, но бих могъл да кажа общо, че коментарите от НП като цяло са добри и приемливи за мен. Има един-два въпроса, които трябва да бъдат все още обект на обсъждане помежду ни, особено нези, които се отнасят до създаването на точка за контакти вътре в Европейската комисия. И намесата е при евентуални напрежения или конфликти, които възникват в сектора. Мисля, че тук може да се намери приемливо решение. Бих предложил на НП да обсъдим дали можем да обединим изменения 4 и 14, които се отнасят до електронната търговия и подчертават различни аспекти на проблемите, на които се натъкват участниците в тези сфери. Може би това е добро решение за НП. Има някои въпроси, по които имам а, въпроси. Проблемите на НП с а, дневния срок за отказ от а, сключен договор. дали е необходимо и за франчайзодателя, и за франчайзополучателят да разполагат с толкова време. ЕНП искат да се премахне този срок от доклада. И аз искам да запитам, защо смята това за толкова важно? Защото това е един начин да се процедира за да се избегнат недоразумения. Що се отнася до социалистите и демократите, техните забележки също са много полезни и конструктивни. Лесно е да се работи с тях, но имам един въпрос към тях. Те искат да има насоки за най-добри практики. Аз лично нямам никакъв проблем с това. Това е компромисно изменение 11 но искам да разбера от останалите политически групи дали са съгласни, дали има такива основни насоки, плюс не е изчерпателен списък на нелоялни търговски практики. Това е въпрос, който ще се обсъди с докладчицата в сянка, преди да достигнем до окончателно решение. И също по забележките от страна на зелените. Аз поделям техната обезпокойство по изменение 6 Та се посочва, че а, дори един а, франчайзополучател понякога може да развали цялата франчайзингова система. Разбира се, ако един франчайзополучател доведе до банкрут е, франчайзодателя, това може да се е, отрази на цялата франчайзинг е, система. Но сигурно това не е чак толкова често явление, затова трябва да го подчертаваме специално тук. Така че, госпожо председател, остават само няколко неразрешени въпроса. Мисля, че по същество, по измененията, компромисните изменения, сме много, близо до окончателно решение. Ще имаме срещи а, с отделните докладчици в сянка, за да изчистим оставащите въпроси. Благодаря ви. Благодаря ти, Денис, от НП. Юри има думата. Благодаря, госпожа председател. Аз много внимателно изслушах казаното от докладчика и искам да потвърдя всичко, което той каза за преговорите. Искам да му благодаря за изключително конструктивният ход на преговорите. По много от въпросите сме близко до постигането на компромисно решение. Позицията на НП е, че хармонизацията в сектора на франчайзинга не е необходима. От друга страна, използването на франчайзинга е интересен модел с огромен потенциал, така че е много добре, че обсъждаме различните модалности, по какъв начин да се окаже подкрепа на предприемачеството чрез франчайзинга. Бяха споменати точки от 4 до 14 от страна на докладчиката. Ние сме подготвили нашата позиция по тях. Това, което за нас е важно, е франчайзингът да се разглежда като договорно взаимоотношение – което се базира на договор, доброволно сключен и да се отчитат по същество потребностите на двете страни. Не сме изцяло съгласни с срока, който беше споменат от страна на докладчика. Ние не считаме, че е добра идея да има този петдневен срок за размисъл. Ако след 5 дни франчайзополучатели реши да се оттегли от договорното правоотношение, това според нас няма да е много добра идея, тъй като имаме две страни, които влизат в договорни взаимоотношения. В Чешката република имаме подобен срок за размисъл, ако става дума за една от страните, която е в уязвимо положение. Например, ако става дума за възрастен човек който е бил подложен на натиск от страна на продавача, който иска да му продаде нещо. Защото не винаги тези хора са наясно какво означава сключването на даден договор. Затова е необходимо да има този период за размисъл, за да могат да осмислят и евентуално да се отеглят от договора, ако преценят. Но за мен франчайзинга не е взаимоотношение между по-силна и по-слаба страна, затова не считаме, че е необходим такъв срок за размисъл. И ако разглеждаме франчайзинга като договорно правоотношение между две страни, между две предприятия, тогава според нас този срок за размисъл е ненужен, но сме готови да обсъдим въпроса. Нека да направим разграничение за договорните отношения между малолетно лице и компания и между две компании. Във втория случай няма да ни е необходима допълнителна закрила. Ето защо считаме, че този срок е излишен. Не, че непременно е лош, но е излишен. Ние сме готови да обсъдим този въпрос. Благодаря. Това е всичко, което исках да кажа на този етап. Готови сме да обсъдим всички тези въпроси, защото в крайна сметка целта ни е да се стигне до един не правно задължителен списък, който да е неизчерпателен списък на нелоялни търговски практики, които могат да възникнат в тази сфера. Трябва да се унифицират формулировките в параграфи от 1 до 17, защото става дума за един единствен документ. Трябва да имаме функциониращ механизъм за събиране на информация и данни, така както е посочено в компромисни изменения 9 и 11. Вместо конфиденциална точка за контакт, трябва да използваме съществуващите точки за контакти. Ние искаме да се стига до допълнителни разходи за националните и за европейския бюджет. Ние искаме да създаваме нови квази институции. За нас франчайзинга е договорно правоотношение между две страни, между две предприятия. И това не е правоотношение между по-силна и по-слаба страна. За това не считаме, че е необходимо да бъде специално закрилена едната страна в по-голяма степен, отколкото друга. Марк Тарабела. Благодаря. Марк Тарабела не е тук. Някой друг от групата на социалистите? He's at a conference in another meeting. Той е на конференция, на друго заседание. Okay. So, um, what we'll see is if Mark joins us. Ще видим дали Марк ще успее да се присъедини към нас преди края на дискусията. Следващия оратор също не е тук. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека съвсем накратко да благодаря на докладчика Де Йонг за отличната работа по доклада. Казва господин Сулик, относно компромисните изменения мога да потвърдя, че Алде подкрепя всички компромиси във вида, в който те ни бяха представени от докладчика. Смятам, че тези изменения отразяват по-голямата част от опасенията ни и могат да бъдат подкрепени. Осъзнавам, че някои от колегите все още има какво да кажат по някои от отделните елементи, но съм сигурен, че по тях ще се намери решение по начина по който го правехме до сега. Просто бих искала да поздравя докладчика и подкрепяме измененията. Благодаря ви, каза председателката. Някой друг? No. In which case, I'm gonna... В такъв случай да направим почивка до 4.30 когато представителя на Европейската комисия ще бъде тук, за да обсъдим публичните, обществените поръчки, извинете, ако Марк Тарабела дойде а, в 4.30, ще му дадем думата по франчайзинг, преди да преминем към темата за обществените поръчки. Съгласни ли сте? Благодаря. Thank you.

Wait, you come, you come next to me, or behind you, wherever you On va, on va pouvoir les Voilà, c'est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

So I'm going to restart by asking Mark Tarabella to... Ще помоля Марк Тарабела да вземе думата, за да го чуем по въпроса за франчайзинга в сектора на търговията на Дребно. Докладчик в сянка сте от името на социалистите и демократи по доклада на Денис Де Йонг. Mark, you take the floor. Merci, madame Благодаря, госпожо председател. Някой ден ще се опитам да намеря начин, за да присъствам на две места едновременно. Имаше и много колеги, които идват от по-далечни дестинации, от Източна Европа, от Балканите, които искаха да говорят за обществените поръчки. Денис Де Йонг е тук. Катрин Штайлер и вие, госпожо председател, сте тук, което е чудесно. Може да пием по нещо след това. Та, благодаря на Денис Де Йонг за Становището. 15-те компромисни предложения са добре балансирани. Надявам се, можем да подкрепим по-голямата част от компромисните предложения, нещо, което казах на докладчиците в сянка. Съжалявам, че някои измененията не са достатъчно амбициозни и не последваха предложенията на нашата група относно франчайзинга. Измен... Компромисни изменения 12 и 14, които според мен не отразяват в достатъчна степен изменения 100 и 121. Някои колеги не искат да видят черно на бяло разписани отношенията между страните в франчайзинга. Много скоро франчайзополучателят е в по-неблагоприятно положение и той би трябвало да бъде защитен. Както казах, той е по-слабата страна в договорните отношения – и понякога се превръща в жертва на нелоялни търговски практики. Ето защо искаме да има задължителна помощ, която да се предостави от франчайзодателя на франчайзополучателя по време на договора и да се предвиждат също така разумни и достатъчни обещетения при изтичането на договора. Това е важна, но сложна тема, така че ще подкрепя по-голямата част от компромисните изменения. Надявам се, че ще може да продължим работата си в такъв конструктивен дух и за напред. Very good indeed. Thank you. And when are these Is Dita coming back to join us? Is there anyone from the Liberals? Dita тук ли? No reaction. All of you agree, fully agree with me. Thank you. Всички са напълно съгласни с мен, за което ви благодаря. Нямаше никакви коментари. Председателя, да, чухте коментара на НП. Малко по-рано ще го вземете предвид, сигурна съм. Сега преминаваме към законодателния контрол за директивата за обществените поръчки от 2014 година. Госпожа Инфрид Швайман от Генерална дирекция Вътрешен пазар е сред нас. Опитвах се да видя дали докладчик в сянка на Алде. А, но те отиват в зала 5Е2. Е да, очакваме все още някои колеги. But in the meantime,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 Обществените поръчки са изключително важна тема и заслужават нашето внимание. Това е третия законодателен контрол, който организираме в ИМКО. Предишните две заседания се проведаха през април 2015 година и ноември 2015 година. Разполагаме и с необходимите документи. Сега ще дам думата на госпожа Швайман. Благодаря, госпожо председател. Да, тук съм за да ви представя актуална информация за транспонирането на директивата. Както знаете, крайният срок за директивата беше 18 април 2016 година. Една година по-късно. Докъде сме стигнали? 14 държави членки транспонираха трите директиви. Пет държави България, Латвия, Словения и Харватия не са транспонирали директивата за концесиите. 9 държави членки Белгия, Естония, Испания, Латвия, Люксембург, Австрия, Португалия, Финландия и Швеция не са транспонирали нито една от трите директиви. Смятаме, че положението е задоволително, защото работихме тясно сътрудничество с държавите членки, продължаваме да работим в тясно сътрудничество с тях. Започнахме подготвителната работа по транспонирането преди приемането на директивата. Съпътствахме държавите членки в рамките на преходния период и активно работим с държавите членки, от които изискахме от самото начало да ни посочат проблемните зони. Имахме заседания на експертната група за обществените поръчки Организирахме много заседания, общо 20 дни е, заседавахме по въпроса, обсъждахме е, законодателните проекти, имахме двустранни срещи с държавите членки, имаше кръгли маси, за да се изяснят е, неясните моменти. Създадохме специална платформа за предоставяне на информации за обмен на добри практики – което означава, че отговорихме на много конкретни въпроси на държавите членки. Продължаваме да работим заедно с тях. Да, през 2015 година няколко държави членки посочиха, че може да има закъснение при транспонирането на директивите. Новото сега е, че положението се влуши още повече, тъй като за тези закъснения виждаме някои политически проблеми, провеждането на парламентарни избори отново и отново. В някои държави липсват правителства тяхното сформиране се бави и това в съчетание с опциите, които се оставят на държавите членки да приложат или не директивите, плюс трудният економически контекст, доведоха до тежки политически дискусии, които на свой ред са отговорни за забавянето на транспонирането. Относно процедурата за започнахме производство за нарушение на европейското законодателство заради нетранспонирането на директивите срещу 25 държави членки. През септември изпратихме мотивирано становище на 21 държави членки за нетранспонирането на една или повече директиви. Тези държави приложиха мотивираното становище и в момента Европейската комисия анализира получения отговор, за да видим дали да препратим въпроса към Европейския съд, за да получим финансово обещетение, както това се предвижда в договора. Разгледахме различните опции, събираме в момента информация от държавите членки, чрез въпросници, които разпратихме на експертните правителствени групи за обществените поръчки. Този процес все още тече. Както казах, заради забавения процес на транспониране все още не сме получили отговори от някои държави членки, а пък отговори, които сме получили от други държави членки, все още са неокончателни, така че прекалено рано да си изличаме каквито и да било заключения в това отношение. Бих искала да се спра за малко на документа за обществените поръчки през ноември 2015 година. За последен път проведохме законодателния контрол и тогава ние ви информирахме за документа за обществените поръчки, който бе последван през януари 2016 година от приемането и на законодателния акт. Беше необходимо време, за да може този законодателен акт да влезе в сила. В допълнение към хартиния вариант и за да помогнем на държавите членки по време на изпълнението на законодателния акт, изготвихме и електронна версия на последния. Имайки е, предвид новаторския характер на този законодателен акт, ние решихме да преразгледаме практическото изпълнение е, на законодателния акт и решихме да отчетем техническото развитие на държавите членки, след което до 18 април 2017 година да предоставим информация на Европейския парламент. Да, датата вече а, е, мина, но на 11 май ще ви предоставим информация. Следващата седмица всъщност. Изготвихме проучване в държавите членки с заинтересованите страни, малките и средни предприятия, асоциации за начина по който се използва директивата. Съгласно проучването, опитът в това отношение е ограничен, тъй като директивата трябва да започне да се прилага в доста държави членки, тъй като това все още не е факт и по времето на проучването процеса по транспониране все още не беше приключил. Стана ясно обаче, че включването в базата данни и в IT системите на економическите оператори представлява а, значително упростяване на процедурата, което показва, че сме на прав път. Системата позволява автоматична проверка дали доставчикът отговаря на критериите за селекция в обществените поръчки. Две трети от държавите членки възнамеряват да използват тази система и признават, че тази система е изключително важна за рационализирането на публичната администрация. Така че това е много важно с оглед на работата ни за електронното правителство. На следващо място Европейската комисия ще продължи да финансира прилагането на електронната версия през 2017 година, като е, ще има възможност е, електронната версия да остане на разположение до септември 2017 година. Директивите Извинете за секунда, казва председателката. Бих искала да приветствам с добре дошли представителите на националните парламенти на седем държави, кандидатки за членство, представители от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия и Турция. Моля, займете местата си. Може да седнете където пожелаете. Ще има и превод към вашите езици. Работи ли превода? В момента изслушваме представител на Европейската комисия. във връзка с изпълнението на директивите за обществените поръчки. Директивите за обществените поръчки ще следят отблизо от Марк Тарабела, който ще вземе отношение. Ако всеки един от вас заеме мястото си. Намерихте ли място всички? Да. Сега аз получавам един превод на странен език. Може би има някакъв проблем с превода. Um, I think they've rearranged the channels. Is that working now? оплитане на каналите. Може ли да ми направите знак дали е, работи превода? Чудесно. За някой от вас обаче има проблем. За кого? За Косово. For Kosovo. It's not working for Kosovo. Anybody else got a problem? Just sign and wave. Някой друг? Моля, помахайте, ако имате проблем и не чувате превод. Okay, I think it's working now. Is that... Сега мисля, че всичко е наред. Намерихте ли канала си? Добре, нека да чуем отново комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Говорих за прегледа на директивата за правните средства за защита. Тя се базира на минималните европейски стандарти в случаите, в които във всички държави трябва да се предвидят възможности за правни средства за защита, тъй като това гарантира ефективно действие на системата за обществени поръчки. През януари 2017 година направихме преглед на Рефит. Ако този преглед бъде прият от съвета и парламента, а той се съпровожда от един добър работен документ, ще можем да счетем, че директивата за правни средства за защита е допринесла за прозрачност, откритост, ефективност в рамките на процедурата на обществените поръчки в държавите членки. Целите са постигнати по ефективен и ефикасен начин. Те ще продължат да бъдат преследвани по отношение на обществените поръчки. В този ред на мисли решихме директивата за правни средства за защита да се запази в настоящия вид, без никакви корекции. Въпреки положителните заключения, бяха намерени и някои слаби слабости, като например достоверността на данните за правните средства на защита в държавите членки. За да се справим с тези проблеми, комисията предлага четири действия. Първо, активно ще насърчаваме обмена на информация, обмена на добри практики по отношение на правните средства за защита между държавите членки, като за тази цел създадохме наскоро мрежа на първоинстанционните е, юрисдикции – като тази мрежа започна, стана оперативна съвсем наскоро. На второ място обсъждаме проблемите с държавите членки, изготвяме насоки по някои от нерешените проблеми в директивата, за да може тя да бъде по-добре разбрана, да има яснота относно нейните разпоредби и за да гарантираме, че разпоредбите се прилагат ефективно. На трето място работим с, ще работим с държавите членки, за да увеличим прозрачността при ам, работата на компетентните органи и за да може да се намали продължителността на процедурата. Съвсем скоро това ще бъде обнародвано и на четвърто място следим отблизо транспонирането на директивата, като ако е необходимо ще предприемам и необходимите действия. И накрая Бих искала да се възползвам от тази възможност, за да ви информирам за пакета за обществени поръчки. Комисара Бенковска на съвета през февруари обяви, че до септември тази година ще излезе пакета за обществените поръчки, това не е ново законодателство. Той ще представи стратегията на Европейската комисия за останалата част от мандата. Целта е да имаме по-стратегически подход към обществените поръчки, тъй като това е инструмент, който ни позволява да се справим с предизвикателствата в обществото през 21 век а имам предвид новаторството и околната среда, в областта на обществените поръчки. Ще работим с заинтересованите страни, за да се модернизират обществените поръчки на място. Ще има и инструменти, които могат да се използват на доброволческо начало. Така, например, в пакета ще има препоръки за държавите членки да увеличат участието на професионалисти в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Това е тясно свързано с модернизирането на системата, с възможността за работа на партньорски начала между участниците и така нататък. Благодаря за вниманието. Благодаря много полезно беше всичко това. Ще дам сега възможност на Марк Талабела и междувременно ще предам председателството на заместни председателка да, Катрин Швам. Ш, Швиман. Over to you, Mark. Over to you. Thank you. Eh bien... Mark, благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за обясненията е, във връзка с транспонирането. Това е състоянието на нещата. Очутвам се, че е, само толкова държави членки от 27 са диспонирали. След вече 3, 3 години има от е, публикуването, така 3 години от срока. Положението с Белгия. Очудвам се, че ние не фигурираме, с, не бяхме споменати и сред зрите, които са транспонирали тези директива. Е, има вече година, откакто сме го направили и наистина се е, питам защо не сме в списъка на държави, които са го направили вече. Бих искал да знае по-точно каква е обща тенденция в държавите членки относно е, транспонирането за всяка е, отделна държава и защо се бавят, е, бавят някои. Например, е, някои е, принципни въпроси, е, свързани е, е, дали е, е в Белгия, както казах, тези текстове са транспонирани отдавна. Обикновено дали в, при транспонирането се очаква да едно повишаване на, на проверките, на контролите, не обратното в директивата от 2014 и въпроса за реципрочността доклада за обществените поръчки например, по отношение ЖП линията между Будапеща и Белград, този проект е възложен на китайски доставчик. Бих иска е, да зная дали е, е, Виктор Орбан е информиран дали китайски изпълнители ще ще започнат да пристигат в огромни масово и дали те ще се съобразяват, изпълнителите, с всички разпоредби на Европейската директива и дали комисията е сезирана за това и за този конкретен случай и какво възнамерява да направи тъй като в е, Европейския съюз е, е, става дума, че това е един крупен проект. Ние, Европейския съюз, обикновено отваряме пазара си за външни страни, ето както в случая с Китай, докато Китай и Штатите не го правят съответно. Е, американците имат е, е, специален закон за това, American Act, който забранява изпълнители и възлагането на, на чужди европейски изпълнители на такива крупни проекти. Това досие е доста деликатно и съветът Електронната процедура е забавена, има забавене в предвидените срокове. Е, в това отношение комисията и парламента са малко по-амбициозни, а съвета бави и топката. И е, бих искал да зная е, в, ко, е, в, по кои въпроси може да се очаква напредък е, във връзка с това досие, досие и е, явно е, че има държави членки, които бавят е, е, топката е, и с диспонирането и съответно това се отразява на европейско равнище. Това е от мен, госпожо председател. Благодаря на Марта Рабела. Може би ще дам възможност на комисията да отговори веднага на въпроса. Имате думата. Сега по е, изпълнението в Белгия. Белгия не е приела регламента за, е, за изпълнението, е, затова не сме получили е, окончателна информация и е, Белгия си остава в групата на нетранспониралите една, е, една от е, трите директиви. По въпроса ви за това да, какви варианти могат да използват държавите членки, е, Твърде рано е да се теглят избори, защото твърде много държави членки все още не са диспонирали директивите. Но това, което можем да кажем до сега, тенденцията е ясна. Държавите членки използват гъвкавостта на директивите в пълна степен, в пълна мяра. Нещо, което предвиждахме всъщност няма задължение да се използват конкретни критерии за възлагане на поръчки на договори и факта, е, наистина е, в е, пълснота и държавите членки могат да, припаз, да използват критерия е, най-добра цена за най-добро качество услуга на предоставената услуга. В това отношение сега ограничената информация, с която разполагаме обратна връзка, е, тъй като ограничен брой държави все още се е транспонирали, нямаме достатъчно информация, за да е, теглим съответния извод. С ам, ам, директивата за е, защита на потребителите помагаме на държавите членки, е, за да я прилагат, е, като информираме за интересованите страни, но все още не сме стигнали до желаното е, е, ни е резултат. Е, Марк, може би е, отново искаш думата. Е, прави ли се проучване в комисията относно редовността на, на е, пазара? Е, дали сте направили проучване за това до, до каква степен е редовно възлагането на поръчката на Китай за жертва линията Будапешта-Белград? Да, проучваме процедурата. това мога да ви кажа в момента. знаем е, за какво става дума и наясно сме с проблема. Добре, тога, сега ще дам думата на други колеги. Дитър, искаш ли? Не. Господин Золтес, господин Зула и господин Дейонг, е, докладчите в сянка, е, ако искат, бих, имат възможност да вземат отношение. Господин Золтес, имате думата. Виждам, че това е време за въпроси към комисията и аз имам въпрос за системата за правна защита. Проверили ли сте как стоят нещата във всички държави членки във връзка с тази система? Е, дали е, съответстват практиката на директивата за е, търсене на правна защита? защото е, в някои държави членки няма ефективна правна защита. Да кажем, има само едно, е, една инстанция, едно е, ниво, на което се вземат решения. И това може да е проблем при, за съответното, адекватната правна защита. Аз съм от Словения. Ние в момента променяме законодателството си в това отношение и за нас ще е много важно да знаем дали тази система е, е сравнима с системите в други държави членки, е, където има, да кажем, върховен съд е, като върховна инстанция или пък административен съд или някакви други решения. Но защото когато има само едно, е, една инстанция, е, един компетентен орган, е, да кажем оферент, предлага, дава своята оферта и това се решава при нас на едно равнище, дали как стои в държави с повече инстанции. Сега въпроса с Словения е, не мога да коментирам. Както сам казахте, много е различно е, положението в е, различни държави членки. Самия вие споменахте колко е сложна картината. Така че ще бъде доста трудна задача да да имаме е, съответното вярно прилагане на директивата, именно поради това разнообразие. Но ние оглеждаме конкретно много внимателно всяка държава членка, за да видим как ще стане това, но действително положението, картината е доста сложна и е, освен това трудно се добираме и до данни. Е, ще трябва много да работим с държавите членки, за да стигнем до това. Да обясня. Аз бях е, пет години член на този е, национален орган за контрол. И тогава аз препоръчах на нашето правителство е, именно, че не е хубаво да имаме само една инстанция, един независим орган, който да, е, да взема окончателно решение, защото рано или късно се появяват, е, ще се стигне до някое субективно решение. Трябва да има допълнителен е, контрол, по-висша инстанция, която да контролира е, това ниво. И мисля, че след 20 години е назрял и презрял момента да се предприеме нещо. Аз тогава предлагах да се създаде нещо като върховен съд, както е в някои други държави членки, където Върховният съд е последната инстанция. Но е, както и да го гледате, е, не е достатъчно да има само едно ниво на вземане решение, е, при, за да има адекватна правна защита. Абсолютно съм съгласна с вас. Трябва да, за да е ефективна тази е, процедура, трябва да има контрол. Но, както казах, трябва да огледаме 28 държави членки. Всяка по-отделно трябва да проучим, за да, да е, сме сигурни, че е, съществува ефективен начин за работа и съответния контрол. Но да, е, очевидно вие сте наясно с тези неща, така че мога да се обърна към вас конкретно с въпроси. Да, както ви казах, работих в този независим орган, но е, да се пошегувам е, малко. След като сме чакали 20 години, можем да почакаме още малко. Е, не непременно 20. Сега, Дитър. Благодаря, госпожо председател. Не съм експерт като колегата от Словения, но моя колега, но наистина ние е, искаме училища, болници да са е, новаторски, да работят новаторски и да се адаптират към проблемите. Е, искам да чуя от вас как се прилага член 31 по партньорствата за иновации, партньорства за иновации и до каква степен държавите членки го прилагат, ако имате информация. И вторият въпрос на обществените, на публичните търгове е, сме свидетели на това, че е, е, на това, че се квотират, че се споменават, изброяват изискванията. Дали това е в духа на директивата, това малко ни смущава при е, тръжните документи става дума. За неексперт е, въпросите ви бяха много е, подробни. Поздравявам ви за задълбоченото ви познание на е, директивата. Е, гледам към колегите, защото в момента проверяваме как се прилага, така че съм малко е, така объркана, не зная, нямам още резултати, да ви, за да ви кажа как се прилага е, страната. Е, знам, че сега е, централ... смисъл на всичко това, което правим е да се възлагат поръчките и е, да се възлагат договори по един нов начин, екологосъобразен и така нататък. И е, трябва да сме сигурни, че държавите членки разполагат с експерти на всяко ниво, за да може това да стане и е, разбира се, трябва е, много е, така с, в дух на сътрудничество да се води с възлагащите договори. Колкото до изпълнението на член 31, малко съм объркана, не знае. Колегата ще обясни. Съвсем накратко. Според директивата, това не е по избор, не е, е по желание да се прилагат всички процедури. Тези е, държави членки, които прилагат директивата, трябва да прилагат, да изпълняват и е, процедурата е, партньорство за новаторство. Нещо, което е, предстои да направим много скоро, е не само да проверяваме дали държавите членки са изпълнили нещо, ами започваме една огромна работа да, ви, да проверим дали прилагането е така както трябва, приложението е коректно, т.е. всички процедури да се изпълняват по начина по който са предписани. Зная, че това е част от цялата директива, но се питах дали нямате примери, е, хубави примери, които да ни пратите е, писменно, защото в крайна сметка това е една от основните цели на тази директива, както казахте. И е, втория въпрос е свързан с данните, които се използват за публични е, търгове. Според вас те съответстват ли на е, новата директива или не? Не ми е съвсем ясно какво имате предвид с е, локализиране на данните. Правилата за локализиране на данните, това е едно от все по-често срещаните условия в търговете, а именно данните да се намират в една държава членка, което противоречи на идеята е, на принципите на е, цифровия единен пазар. Ще трябва да го проверим и ще ви отговорим допълнително. Но е, на първия ви въпрос е, става дума за пълното изпълнение е, е, първо трябва да, да видим дали всички се е приложили след това да, да проверим качеството на изпълнение. Твърде рано е да ви е, цитираме най-добри практики, просто не сме стигнали до там. Още. Господин Солтер, след това господин Тарабела. Едно предложение към комисията за следващото десетилетие. Би било добре да се окаже помощ на държавите членки на отговорните органи, за да разберат е, не само как е, да прилагат европейското законодателство, как да го използват също на практика. Партньорство за иновации. Представите ли си колко трудно това може да бъде, ако нямате представа какво точно означава, ако не знаете каква какъв е пътя за постигане на целта. Дали диалог ще има или някакъв друг подход. Мисля, че националните органи се нуждаят от насоки, от споделяне на добри практики, не само чрез определение на процедурата, но и чрез показване на постигнати резултати, за да е ясно колко може да се постигне чрез прилагането на даден подход – в това е изобретателността на обществените поръчки. Марк? Нещо, което с което се занимавах по време на преговорите в голяма степен, се отнасяше до по-доброто определене на рамката, в която да извършват а, дейността си под изпълнителите. Иска се е, също пояснение за цялата мрежа за Белгия. Например, мога да кажа, че не са се възползвали от тази възможност. Знаете ли за други държави, които са се възползвали от възможността да дадат по-голяма яснота, що се отнася до това, кой е включен в веригата на подизпълнители или поне е първата брънка в веригата. Комисията за отговор. Ние правим изключително много, за да помогнем на отговорните служители в държавите членки да разберат по какъв начин да се прилагат новите правила – зелени, новаторски обществени поръчки. Ние провеждаме семинари с хората, които работят в националните органи, които възлагат обществени поръчки. Целта ни е да помогне в максимална степен на хората, които се занимават с тези въпроси на място. Ние искаме да охванем цялата верига на доставки, тъй като няма смисъл само част от тези участници да използват определени нови подходи затова бихме искали съвременните способи за възлагане на обществени поръчки да бъдат устойчиви. Относно подизпълнителите, това, което наблюдаваме до сега, е смесено използване на възможностите и на задълженията, но все още сме на ранен етап, за да дадем някаква окончателна оценка. все още нямаме яснота по цялостната картина. Господин Солтеш, последно от моя страна. Напълно съм съгласен с това, което казахте. Време е да работим заедно. Европейската сметна палата, Европейската комисия, Европейския парламент, да се създаде този нов подход, също това да се отчете в бюджета, да се насочим към бюджет, който се основава на постигането на резултати. И да държим на ефикасността, ефективността и економичността. Председателката. Доста дискусии се водят. Господин Тарабела участваше в предходния мандат във всички тези разговори. Ние направихме максималното да се реализира реформата. Жалко е, че много малко са държавите членки, които прилагат това на практика. Ние бихме искали по-ефикасно да се прилагат новите правила. И искаме държавите членки да изпълняват това, което са приели на даден етап. Господин Тарабела работи много в тази насока в предходния парламент. Предизвикателството е огромно. Следващият оратор. Аз искам да поставя въпрос по малко по-различна тема, която е свързана обаче с основната ни тема. Не е добре след толкова дълго време, толкова малко държави членки да са транспонирани директивите, които се отнасят до такъв важен въпрос. Когато включим в националното законодателство разпоредбите на дадена директива. Това е задължение, но на второ място въпросът е това как да се постигне целта, тъй като директивите се транспонират не заради самото законодателство, а за да се постигне някакъв ефект. Това а, обаче означава, че има известна намеса в работата на държавите членки. Въпросът ми е дали Европейската комисия прави проверка за ефективността и по какъв начин се прилагат правилата за ефикасно изразходване на обществените средства. говорим за стотици милиарди евро годишно под формата на инвестиции. И ако изразходването на обществени средства, тези, които идват от бюджета на Европейския съюз и от националните бюджети, това означава, че не се използват тези средства оптимално. Това са пропиляни средства, които биха могли да се използват от Европейския съюз, от държавите членки в други сфери. Тук беше споменато принципа за най-низката цена. Вземете дори само този пример, като наложила се практика. Това не е законодателен въпрос. Това е просто лоша практика, поради която доста често, защото искаме да се направят нещата с минимални разходи, ние харчим много обществени средства, защото закупуваме ефтини стоки и услуги, но от лошо качество. Трябва да се имат и още много други цели. Но ефикасността на изразходването на обществени средства трябва да се разглежда приоритетно. Докато не сложим край на прилагането на принципа да се избира оферта с най-низка цена, нещата няма да се оправят. Председателката в тази комисия ние много често сме обсъждали економическо най-изгодната оферта. Е 14% от БВП са обществени поръчки, които са в размер на трилиони. Благодаря. Сега Европейската комисия има думата. I mean, we are not the National Court of Auditors who would look at uh, how public uh, taxpayers' money are used uh, uh, uh, nationally. Uh, maybe I'll tackle that question from two different... Трябва да разгледаме въпроса от uh, две гледни точки. Директивите от ново поколение имат за цел по-доброто изразходване на обществените средства, за да можем да се справим с предизвикателствата и да се спре практиката да се избира най-економически изгодната оферта, а да се отчитат други критерии при възлагането на поръчките. Това се опитваме да насърчаваме чрез обучение, чрез професионализация. чрез обучение на онези, които се занимават с възлагането на обществени поръчки, но това е процес, който не става от днес за утре отнема време. Трябва да се помогне на служителите в отговорните органи да се адаптират. И сме насочили доста ресурси именно в тази посока. Разбира се, ефикасното изразходване на средства са в центъра на вниманието ни. Именно за това бяха прияти тези директиви, благодарение на усилията и на Европейския парламент. Ние разглеждаме обществените разходи в друг контекст в рамките на европейския семестър, например. Например, Испания беше включена в процедурата по европейския семестър и се разглеждаха въпросите за ефикасно изразходване на обществени средства при обществените поръчки. Разбира се, могат да се подобре допълнително нещата. Националните сметни палати и Европейската сметна палата има да играят своята роля, но е важно също да се промени начина на мислене по отношение на обществените поръчки. Трябва ни един всеобхватен подход, за да се изразходват по по-добър начин парите на дънакоплаците. но все още не може да се направи оценка дали всяко евро на данокоплаците е изразходвано ефикасно. Това не е в възможностите на Европейската комисия, но ние използваме други инструменти за целта да обучим хората, които се занимават с тези неща. Пропуснах да спомена в първоначалното ми изказване, че в Париж е, на 2 юни предстои конференция, която се организира заедно с е, ОСР, именно с цел да покажем по какъв начин можем да подобрим е, и да професионализираме системите за възлагане на обществени поръчки, за да могат средствата да се изразходват по по-ефикасен начин. Кане ви на тази конференция, там ще се съберат много експерти, които работят именно в тази насока. Председателката, не виждам никой, който иска да вземе думата. Искам да благодаря на Европейската комисия. Разбира се, ние ще се върнем отново на този въпрос. И по-нататък е, има също и процедури за неизпълнение, заведени срещу отделни държави членки. Ние искаме да разберем какъв е ефекта от тях. И така, ако никой няма желание да се изкаже, е, обявявам заседанието за закрито. Благодаря на нашите посетители и ще продължим заседанието утре сутринта в 9. Благодаря.